Председателят, добър ден. Нека започнем. Барбара, извинявай. Uh, добър ден на всички. Предстои ни важна работа днес след обед. Първо ще разгледаме проектостановището и по-точно измененията по него. Става дума за баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия. Становището е по проект за директива. Госпожа Първанова е докладчикът ни, госпожа Легрип е докладчик сянка от името на НП, госпожа Хет е докладчик от името на социалистите, а аз съм докладчик Сянка от името на ЕКАРЕ. Нямаше други доброволци от нашата политическа група, затова пък аз съм много добре осведомен по темата. И нека не губим повече време. Ще дам думата на госпожа Първанова, за да ни изложи внесените до тук изменения, както и да ни представи постигнатите компромиси. Благодаря. Позволете ми първо да благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички внесли изменения за извършената работа. Най-вече докладчиците в Сянка допринесоха до голяма степен за изработването на балансирано становище, предотвратиха създаването на напрежение между колегите в комисията ни по една толкова спорна тема. Трябва да кажа, че като цяло няма да има рискове свързани с работата по тази директива, ако приложим мъдър подход. Именно това се опитахме да направим. Опитахме се да се вместим в рамките на мандата си и да изготвим балансирано предложение, което да отговаря на очакванията на всички, без да създава противоречия. Внесени са 66 изменения, възоснова на които успяхме да изготвим 6 компромиса. По първия компромис би следвало да е лесно да се споразумеем. В него се съдържа препратка към проучване на Европейската комисия относно въздействието на избора на потребителите върху средствата, които разходват в световен мащаб. Ограничили сме се с едно общо описание – Проучването е на Европейската комисия. Не би следвало да има някакви проблеми, ако включим препратка към него, тъй като става дума за официално проучване. Компромисно изменение 2 се отнася до отговорността, която трябва да поемем по отношение на дружествата, които не са листвани на борсата. Би следвало да поемем отговорности по отношение на европейските институции и агенции. Упоменаваме по-специално Европейската Централна банка и други институции, в които има проблем с балансираното представяне на половете. Някои предложиха да не се позоваваме изрично на Европейската Централна банка. Напълно съм съгласна с това че ако започнем да назоваваме институции, в които има проблем с балансираното представяне на половете, то би следвало да назовем всички такива институции. Тук парламента вече бе внесено предложение за управленските органи на Европейската централна банка. Ако текста ще се съдържа препратка към европейските институции и агенции, то би следвало да има препратка и към Европейската Централна банка. Ако някои колеги не могат да се съгласят с това, можем да проведем разделно гласуване. Компромис 3. По него също не би трябвало да има проблеми. Тук се призовават държавите членки да споделят информация и да разпространяват най-добри практики. Това е предложение, съдържащо се в много други законодателни предложения, така че не би следвало да има проблеми с приемането му. Става дума за действия на доброволен принцип. Компромис четвърти се основава на изменение, внесено от трима колеги. Става дума за обявяването на свободни работни места и започването на процедура по назначаване. Той е свързан с компромис 6, в който призоваваме за въвеждането на критерии за обявяването на свободни работни места и откриването на процедури по подбор и назначаване. Компромис 5 според мен би удовлетворил много от най-скептично настроените колеги. В него заявяваме, че трябва да отчитаме економическото положение и нормативната уредба на държавите членки. Този компромис се основава на предложенията на колегите Легрип и Харбър. Да се надяваме, че възоснова на тези компромиси колегите ще могат да приемат това становище. Да се надяваме, че ще могат да се придържат и към компромисите. Благодаря, госпожо Първанова, за много добрата работа, която свършихте по изготвянето на тези компромиси. Сега ще изслушаме докладчиците в сянка. Госпожа Легри. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика ни за свършената работа по изготвянето на становището, което, по мое мнение, е важна стъпка за постигане на по-добро равенство и по-добро представителство на жените в органите за вземане на решения и най-вече в економическата сфера. От името на НП при предишните ми изказвания аз съм оказвала подкрепа на предприятите мерки от Европейската комисия в проекто директивата по конструктивен начин, положителен начин, също а, оценявам гъвкавостта, а, прозрачността и се надявам, че в този а, дух а, на, на гъвкавост и реализъм ще продължим да работим. и че това ще се отрази в проекто Остановището, което е представено. От името на моята политическа група ще представя изменения. Те се отнасят до това качествата на жените да се оценяват по същия начин, като тези на мъжете. Искаме да има справедлив процес на подбор, прозрачен процес на подбор за да се избегне липсвата на паритет в обществото. Благодаря за постигнатите компромисни изменения. Ние можем да подкрепим всички, с изключение на две в сегашния му вид. Съжалявам, че преговорите, които водихме, не доведоха до окончателен резултат, за да стигнем до формулировка, която да облини цялата група, но Ние изразихме нашето желание и при е, гласуването, ако сме удовлетворени, е, бихме могли да дадем своето съгласие за текста, след като бъде коригиран. Става дума за Европейската Централна банка. Това не е в приложното поле на сегашната директива и ми се струва, е, че начина на обявяване на една е, единствена институция би изисквала също да е, се посочат и, и други институции, защото, например, и комисията и други институции трябва да отчитат в е, по-голяма степен постигането на паритет между мъжете и жените. Линията, която следваме, е ясна. Ние искаме да спазваме принципа, който е заложен в проекто директивата. Ние отхвърляме всички изменения, които отслабват или а, водят до втвърдяване на разпоредбите, така както фигурират сега в проекто директивата, или разширяване на приложното поле. В заключение бих искала да кажа, че групата ЕНП няма да подкрепи изменения 6 и 56. Те целят да се премахне изискването за 10% представителство в предприятията. Ние ще отхвърлим тези изменения. Благодаря, госпожа Хед. Бих искала да се спра накратко на това, което обсъждаме в нашата комисия. Обикновено тази зала е пълна с костюмирани мъже, а погледнете сега какво е положението. Изглежда малцина са мъжете, които читат този въпрос за важен. Лисабонският е, договор ни дава правомощия и аз мисля, че е, трябва да изразим разочарованието си, че няма повече мъже, които да проявяват интерес към е, тази тема. Благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Тя действително се опита да отчети, отчете всички наши компромисни предложения. Аз съм удовлетворена от резултата. Искам да поставя въпрос, който беше поставен от нас, социал, социалистите и демократите, относно това, кои са червените линии, които не можем да пресичаме. Има... Трябва да има един открит процес на подбор на нови членове на управителните съвети. Това ще създаде възможност да се предприема действия в случай, че има дискриминация. Санкциите трябва да са строги, иначе няма да има смисъл от приемането на този законодателен акт. Ще бъде само един празен жест, ако не предвидим санкции. Има и друг въпрос, който е, е също деликатен и многократно е обсъждан. Става дума за това, че искаме Европейската комисия да обмисли възможността на, за фирми, които не са листвани на борсата, те също да бъдат включени в бъдеще. Това е мнението на социалистите и демократите и ние очакваме гласуването утре. Благодаря. Госпожа Руле, искате ли да вземете думата? Berichterstatterin bedanken für den Bericht und für Мисля, че натисна грешния бутон. И аз искам да благодаря на докладчика за тези компромисни изменения, предложения. Очевидно обаче не, не виждам днес тук господин Мендес, с който предложи много изменения, но господин Лошфор е тук. Но господин Мендес представи редица изменения и искаше, искаше да ги представим, за това е жалко, че той не е тук. Вероятно ще бъдат представени на следващия етап, но имате моята подкрепа. Много благодаря. Не съм тук само защото съм председател. Много се радвам да видя толкова много жени е, на ръководни изпълнителни позиции в компании. Този брой нараства. Мисля, моето принципно възражение срещу това предложение мисля, че комисията може да предложи определено действие относно листваните на борсата компании. И то, какви са точно тези директори на листваните компании? Аз мисля, че госпожа Парванова да предложи някои полезни изменения. И за това бих искал да ги подкрепя. Но комисията даде възможност на комисията, да, които са приели различни а, регулации, да продължат да ги прилагат. Не мисля, че това е правилно. В, в някои случаи ще е необходимо да се вземат допълнителни мерки. Истинският проблем е, е увеличаването на броя е, че увеличаването на броя на жените на неизпълнителни позиции предоставя дава възможност компаниите да развият своя потенциал. Това може да бъде и културен проблем. Мисля, че е хубаво, че обсъждаме този проблем. Съгласен съм с госпожа Хет, но в публичния сектор не съм виждал отделните цифри за отделните държави, но като че ли е, жените са представени на ръководни позиции по-добре в публичния сектор, на по-високи управленски нива, отколкото това е в частния сектор. Може би това се дължи на някои културни особености. Начинът по който жените биват повишавани, биват назначавани, начинът по който се оценява тяхната работа. Ако ме бяха попитали как бих могъл да подобря ситуацията, аз бих провел сравнителни проучвания в частни и в публични институции. Например, Е програмата за реформа в британските граждански служби беше ръководена от жена. преди това тя е била изпълнителен директор в голяма компания. Така че подобна трансформация също е възможна. Искам да благодаря на госпожа Парванова за нейната работа. Мисля, че това са разумни компромиси и нашите колеги постигнаха сериозен успех. Отбелязвам, че жените могат да взимат сериозни решения като потребители, така че те оказват голямо влияние. Може би трябва да помислим по този въпрос на по-късен етап – това беше моето изказване като докладчик в Сянка, за което всъщност бях доброволец. И се връщам към ролята си на председател. Искам, имам още е, един докладчик, госпожа Абела, госпожа Фаела. Иска да вземе думата някой друг? Мисис Фаела. Благодаря, господин председател. Не ми се искаше нашия доклад да бъде в по-подходящо време. Увеличаването на броя на жените е важна част от демокрацията. Участието на жените в вземането на политически и економически решения се превръща във важен въпрос за много страни. И като имаме предвид това, и като се има. Не е необходимо жените да бъдат само представители в компаниите. Те трябва да заемат водещи позиции. Трябва да се равното представяне на мъжете и жените ще се отрази положително. Това е нова иновативна работна среда и ще повиши успеха на фирмите. Мъжете и жените са придобили различен опит в живота, те са социално, от социологично, биологично, те са създадени по различен начин. И при всички случаи трябва да се стремим към по-добро представяне в позициите, където се вземат решения. Ще това ще се отрази положително и от макроекономическа гледна точка в отделните фирми. За управлението на а, фирмите от макроекономическа гледна точка също. Така ще се подобри а, економическият растеж Бих могла да продължа да говоря, но едва ли е чак толкова трудно да се намерят жени за такива позиции. Има много амбициозни жени. Имаме 60% дял на жените в завършващите висше виш образование. И не би трябвало да бъде проблем тези жени да могат да достигнат до водещи позиции. Трябва да мислим обаче как се възпитават момчетата и момичетата. Отдавна вече са наложени е, е, клишета за пола. Съответно, съответно, че момчетата трябва да се развиват по определен начин, момичетата по друг. Например, че някои професии се упражняват само от мъже, и това не е свързано само с реалността и, и потребностите на жените. Не. Става въпрос за, за цялостен поглед, който е важен за финансовата сфера, за политиката. И като цяло аз подкрепям доклада на госпожа Праванова и нейните изменения. Госпожа Пайлар. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че всички фракции тук в нашата комисия споделя този принцип, тази цел отчасти, както, както и вие малко посочихте, искат да излязат извън тази схема. Радва, много се радвам, защото ние сме една комисия ориентирана към пазара и економиката. Това е важно, защото нашата комисия се счита за особено важна комисия в парламента, като законодателна комисия. Тя е... Това е основен камък, кръглен камък в дебатите, в гласуването. Аз не винаги поделям мнението, че жените са по-добрата половина от човечествата, но като цяло жените на управленски функции в банки, в финансовата индустрия, те биват третирани по друг начин. И ако това не беше така, тази ужасна финансова криза нямаше да доведе до тези последици. Мисля, че и социолозите вече достигнаха до, и, до тези изводи и те са правилни. По отношение на публичния сектор, очудена съм да видя, че в публичния сектор на най-високите позиции за съжаление, няма чак толкова много жени, например кметове или областни съветници. Но за публичния сектор трябва да се каже и така е в, Ан... в Великобритания, във Франция, в Германия че там поне за, тази, за работата на жените и мъжете се полага еднакво заплащане. Там вече няма дискриминация по отношение на заплатата. Това също е много важно. И на последно място трябва да спомним, че трябва да бъдат предприяти различни, трябваше да бъдат предприяти различни инициативи, за да може в комисията изобщо да започне работа по подобна инициатива. До, някои мъже комисари, дори и някои жени комисари имаха тенденция да разглеждат този въпрос рестриктивно. Благодаря за вашето нашето становище. Имаме тук представител на комисията. Искате ли господин Гунде, така ли? Искате ли да споделите своите впечатления от дебата? От, от гледна точка на комисията. И след това ще дам думата отново на госпожа Парванова. Благодаря, господин председател. Казвам се Михал Гондек. Юрист съм в Генерална дирекция Правосъдие. Благодаря на всички членове на вашата комисия и най-вече на вашия докладчик за изготвянето на един балансиран доклад. Благодаря ви за подкрепата, която казвате при работата по директивата. Благодаря ви, че заставате зад целите на директивата, които са амбициозни, но същевременно дават възможност и за гъвкавост. Благодаря ви. Госпожо Първанова, благодаря. Благодаря още веднъж на всички докладчици в Сянка и на всички изказали се днес, които взеха отношение по компромисните изменения и някои други изменения. Първо, нека уверя колегите от НП, че по компромисно изменение 2 ще има разделно гласуване. Всички от тези, които не искат конкретно да посочват Европейската Централна банка като виновник, могат да се обявят против това. Понякога не е лошо да посочим конкретно виновниците. Много често спорим за това в пленарната зала но разделното гласуване ще ни даде възможност да не увеличаваме допълнително градуса на напрежението. По изменение 656 за изключването на онези дружества, където под 10% от служителите са жени. Не мисля, че това би следвало да се използва като претекст. Разговарях с заинтересовани страни и те заявиха, че не би трябвало да има противоречие. Що се отнася до дружествата, които не са листвани на борсата, определено би следвало да се обмисли включването им в обхвата на текста. Съгласна съм с госпожа Хет, че вероятно ще трябва да се обмисли тази възможност в бъдеще, но за целта ще са ни необходими по-подробни анализи и повече информация по отношение на дисциплиниращите мерки. Съгласна съм с вашето желание за изготвянето на по-амбициозно предложение, но не съм сигурна, че ще ни бъде оказана подкрепа, ако излезем с предложение за по-стриктни мерки спрямо държавите членки. Не мисля, че тези мерки биха имали ефекта на стимул. Нека първо се опитаме да приложим стимули. Преди да дойда на днешното заседание, участвах в подготвително заседание, в което участва и господин Мандерс. Той е нашият координатор. Господин Мандерс на тази среща ми каза, че приема курса предложен от мен и ще подкрепи текста. Това е, може би, един положителен сигнал. Що се отнася до анализа и сравнението между големите държавни и частни дружества. Съгласен съм с вас, господин председател. Ако направим подобен анализ, ако сравним тези дружества, може би ще избегнем прилагането на практики, подобни на тези прилагани от Lehman Brothers. Благодаря ви още веднъж за подкрепата. Надявам се, че утре резултатът от гласуването ще бъде положителен. Председателят, благодаря ви. Ще се видим утре на гласуването. Преминаваме към друга важна, много важна тема. Става дума за законодателно становище относно хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиооборудване. Докладчик е госпожа Барбара Вайлер, докладчик от името на ЕНП е Вим Ван Ден Камп. Господин Мандерс не е сред нас. Колега, вие ще го заместите ли днес? Може би господин Мандерс някакси ще се материализира тук в един момент. Госпожа Рюле, както обикновено, е докладчик сянка от името на Зелените. Тя е докладчик сянка по немалко теми. Добре дошъл отново господин Жирар. Сутринта говорихме за плавателните съдове. Днес ще говорим за радиооборудването. Вие ще се изкажете от името на комисията по тази тема. Госпожа Вайлер много бързо и ефективно работи по този доклад. Бяха прияти някои внесени някои важни изменения. Ще й дам думата. След това ще дам думата на докладчиците в сянка и на представителя на комисията. Госпожо Вайлер, заповядайте. Благодаря, господин председател. Госпожо Легрип, малко е дразнещо, че не ме слушате. Мога да бъда кратка, тъй като вече бе проведена среща с докладчиците в Сянка. Очертахме и обсъдихме общите насоки, съдържащи се в предложението на комисията. Обсъдихме и приемането на доклада Ройтова миналата седмица в Страсбург. Той повече или по-малко съответства на предложения от нас курс. Важно и правилно е според мен, че комисията предлага актуализиране и приспособяване на действащия текст, тъй като пазарът за мобилни комуникационни средства, за безжични средства на комуникация увеличи обема на търговията си през изминалите години, ще продължи да го увеличава. Има големи възможности за разработването на новаторски продукти, за разкриване на нови работни места. Същевременно обаче има и риск от смущения интерференции между отделните устройства, тъй като има някои технически ограничения по отношение на този пазар. Като се има предвид това, трябва да се стремим към по-голяма ефективност и упростяване, в това число и за производителите. Вече разговарях с представители на заинтересованите страни, с така наречените лобисти. Разбира се, не отчетох тяхното виждане. Отчетох виждането на комисията, което до голяма степен според мен е правилно, но не изцяло. Има още някои въпроси, които трябва да обсъдим. Например, въпроса за системата за регистриране. Все още не е постигнато споразумение по този въпрос и със сигурност ни предстоят допълнителни разговори. Би било изключително разумно да се постигне упростяване и за потребителите. Може би си спомняте разговора ни с господин комисар Таяни, когато казах, че е особено важно да се постигне упростяване и за потребителите, като се въведат оперативно съвместими зарядни устройства, както за мобилните телефони, така и за други мобилни устройства. Господин Таяни каза, че разговаря с, потреби... с производителите, заяви, че ще бъде удължен срокът на действие на споразумението на доброволен принцип. Наскоро прочетох, че не предстои удължаването на срока му на действие. Ако това наистина е така, ако бъде потвърдено от комисията, то тогава би следвало да изискаме задължителен преход. Защо все още не съм се обявила за такъв задължителен преход? Защото господин комисарят ме увери на времето, че ще има такъв. Има и още един спорен въпрос. Няма да ви кажа нищо ново, като ви обявя за какво става дума, тъй като вече от много време говорим по тази тема в парламента. Имам предвид така наречените делегирани актове. Парламентът ще трябва да намери някакво решение по този въпрос тъй като той засяга много законодателни актове. Въпросът може да бъде решен много лесно, когато работим по чисто технически законодателни актове, но когато актовете са с политически характер, не бива да се ограничаваме само с техническия аспект. Задължителната регистрация трябва да помислим как да уредим този въпрос. От името на моята политическа група мога да кажа, че задължителните разпоредби, предвидени от комисията, няма да доведат до допълнителни ползи, а дори напротив. Допълнително ще усложнят процедурите. Към момента, според мен, няма нужда от подобна задължителна регистрация. Ако тя бъде въведена, само ще се осложнят нещата. Дружествата, които предлагат устройствата си на пазара, така или иначе се придържат към изискванията за регистрация. Още един въпрос, свързан с превода на декларациите за съответствие. Мисля, че бързо можем да се споразумеем по него. Не е необходимо тези декларации да бъдат превеждани на всички 22-23 езика. Обръщам ви внимание, че не става дума за указанията за потребителите, а за указания, които са с чисто технически характер и се използват само от специалисти. Всички политически групи категорично се обявиха за това да не предвиждаме превод на декларациите за съответствие. Като цяло текстът е добър, ще трябва да внесем някои по-дребни промени. за които ще говорим допълнително с докладчиците в сянка, като цяло предложението на комисията ще доведе до усъвършенстване на структурата на пазара на радиооборудване. Благодаря ви, господин Ван Декамп. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Um, ik wil op de eerste plaats... Най-напред искам да се обърна с комплимент към госпожа Вайлер за германския начин, по който тя управляваше работата по това досие, т.е. по германски. Така че е трудно да се води политическа битка по това досие. И ние знаем, че това е техническо досие и трябва да се съобразяваме с този факт. Докладът на госпожа Вайлер и знаете, че като група НП ние готвим доклад за Комисията по промишлеността и трябва да кажа, че докладът на госпожа Вайлер добре се приема от този сектор. Няма особени разминавания в позициите докладът е добър. Въпреки това имаме въпроси, свързани с приложното поле на тази директива. Имам предвид онези сектори, които изготвят а, а, пакети а, за вграждане в радиооборудване. Тази директива ги разглежда като приемници, а не като части, които се използват в произвеждането на тези приемници. Това са бележките, които искам да направя за момента. Добре. Госпожа Руле. Искам да благодаря на госпожа Вайлер. Подкрепяме вашия доклад. Не мисля, че ще внесем изобщо някакви изменения. Аз подкрепям вашето а, изменение 27. Подкрепям също и допълнението за включване на приемниците не можах да разбера дали а, е, сме за, е, е за или против, но аз лично го подкрепям и не мисля, че има нужда от някакви изменения. И много благодаря за добре свършената работа по този доклад. Благодаря. Благодаря, госпожо Руле. Аз също ще бъда кратък, тъй като считам, че госпожа Вайлер вече беше ясно относно промените, които иска да внесе с доклада и тя изпревари много от нещата, които ние искаме да постигнем. Имаше доста технически данни. Аз съм изцяло съгласен, че не трябва да регистрираме изделия, както и за включването на приемниците, т.е. да се запази сегашната структура по същество. Считам, че относно новата законодателна рамка, госпожа Валери е свършила доста работа, има доста детайли, които излязоха по време на тристранните разговори, в които участва госпожа Ройтова. Трябва да обсъдим тези въпроси между докладчиците в сянка. Може би ще установим, че не всичко е необходимо. Има някои въпроси, свързани с етикетирането, както и други въпроси, свързани с електронното етикетиране, което се използва за някои продукти, например за смартфоните, защото в софтуера се съдържат всички данни за тях, така че може да се постигне един по-лесен достъп до информацията. Относно устройствата за зареждане на мобилни устройства, добре е, че госпожа Вайлер предлага да се включат, но аз имам известни притеснения, че те не са включени в този документ и трябва да намерим елегантен начин да поставим въпроса пред комисията. Знае, че комисарята Яни също се интересува от него. Ние Представихме изменения, включително господин Мандърс. Може би ще трябва да ги разгледаме по-накъсен етап. Интересуваме становището на Европейската комисия. Зная, че има някои проблеми за потребителите, що се отнася до смущенията в спектъра 40. Какво... Е? And digital television systems. Uh, my understanding... Um... И като инженер, моето разбиране е, че това се причинява от факта, че качеството на вътрешната мрежа определя на каква частота ще работят мобилните устройства и тя не е на такова високо качество. Някои представят като една врата, а смущенията се предизвикват от съседни честоти. Трябва да има контрол по изпълнението на директивата за електромагнитните електромагнитната съвместимост. И считам, че можем бързо да напреднем, като разгледаме някои от детайлите които предлагам да обсъдим с докладчиците в сянка, вместо да представяме изменения, след което да прокараме този въпрос максимално бързо. Мисля, че всички, които искаха да се изкажат, го направиха. Не знае дали госпожа Люгрип иска да каже нещо. Искам да дам думата на представителя на комисията да реагира на казаното от госпожа Вайлер. Благодаря ви много. Уважаеми господин председателю, госпожо Валер, искам да благодаря за възможността да коментирам този доклад. Най-напред искам да благодаря на госпожа Вайлер за изготвения доклад, който действително съответства на целите, които сме се поставили с този законодателен акт, а именно подобряване на спазването на правните изисквания за този група изделия и да се а, оптимизира законодателната рамка. Има някои допълнителни детайли, свързани с изменения, които бихме искали да разгледаме днес. Двете ни безпокойства са свързани а, с а, приложното поле и с регистъра. Относно приложното поле и тук аз имам предвид 1, 2, 4, 16, 24, 27. Това са изменения както към преамбюла, така и към а, а, основната част. Тези изменения разширяват обхвата, за да бъдат включени а, и недобрите а, приематели. и се ограничава до операторите, които имат възможности а, за съобщителни дейности. Медицинските изделия а, са изключени от приложното поле. Когато подготвихме това изменение, това предложение, извинете, идеята ни беше да се промени приложното поле, да се изключат лошите приематели. Ние разгледахме две възможности и избрахме този вариант, който ни изглежда най-малко обременителен или, ако щете, такъв, който предлага най-равномерно разпределяне на тежестта и така лошите приематели не създават емисии. Ние не считаме, че те трябва да бъдат системно регулирани. Голяма част от тях може да бъде оставена на производителите, на пазара, на доброволни стандарти. Ето защо в допълнение следва да имаме предвид параметрите на приемателите – и можем да го направим в рамките на директивата за съвместим, електромагнитната съвместимост. Това, което предлагаме, има предимството е, че по този начин приложеното поле ще обхване всички изделия, които създават емисии и които преднамерено използват радиоспектъра и се ограничаваме само до тях. Що се отнася до изключването на промишлени и медицински приложения, тук целта е да помислим изпреварващо какви развития в технологичната област това отношение можем да участваме в бъдещето. също да се отчетат зарядните бежични устройства, не само за смартфоните, но също и за зареждане на електромобилите. И тук може действително да се получат смущения при управлението и използването на спектъра. Ние считаме, че съществува риска от смущения. Искаме също да привлечем вниманието върху това, че ако се ограничи обхвата само до комуникациите, трябва да се дефинира какво точно се има предвид под комуникация, защото от гледна точка на правото не е съвсем ясно и не е ясно а, дали може да се счита за такава съобщителна а, техника а, устро... бежичното устройство за зареждане. Изменение 6 и 27. Ние слушахме при подготовката на предложението аргументите, изложени от мнозина, а, против въвеждането на регистър. Искам да поясня, че това е по а, искане на органите за надзор на, пара, а, надзор на пазар в държавите членки и да се използва само при извънредни обстоятелства. Именно поради това ние предлагаме този механизъм да се задейства само 4 години след като влезе в сила тази директива и да се вземе предвид как действат мерките, предвидени в новата законодателна рамка. И ако, въпреки всичко, установим, че има изделия, които не спазват съществени технически изисквания, тогава органите за надзор на пазара ще разполагат с един извънреден инструмент, който могат да прилагат а именно регистърът. Но това ще изисква много разговори с държавите членки, с заинтересованите страни и прочие. Ние не разбираме а, твърденията за тежестта а, за производителите, която ще се създаде чрез въвеждането на това законодателство. Засегнатите производители най-често са тези, които изпълняват изискванията. Разходите за регистъра са много по-низки, отколкото разходите за изпълнение, за спазване на изискванията. Когато и знаем, че понякога коректните производители се изтластват от пазара от некоректни изпълнители. В Съединените щати разполагаме с система за системно регистриране на подобни изделия и ако се обърнете към Федералната комисия по комуникациите, искате да проверите наличната информация за регистъра, няма да ни е необходимо нищо повече. В много случаи трябва да кажа, че тежестта се свежда само до това да добавите още имейл адрес, към този, който е в САЩ, на който могат да бъдат изправени файловете. Едва ли това е някаква тежест? Ние сме готови и по време на разискванията ще се спрем на допълнителните спецификации и в какви случаи може да се задейства този регистр. Ние договорим за един системен регистър на оборудването, а само когато имаме съмнение за не спазване. И сега някои детайли, отнасящи се до измененията. За свободното движение. Изменение 29. Там се предлага да се ако а, изделието спазва изискванията заложени тази директива, да има право на свободно движение. Искаме да се запази това позоваване, тъй като този продукт може би ще трябва да спазва и други нормативни актове, например свързани с опазването на околната среда. Може, например, един продукт да съответства на изискванията на, за радиооборудването, но не и за опазване на околната среда. Що се отнася до електромагнитната съвместимост и за изключенията, тази директива за магнитната съвместимост предвижда изделията, които са в директивата, която обсъждаме, да не бъдат включени в нея. Ние също имаме позоваване на директивата за ниско волтовите изделия. Що се отнася до дефиницията за използване, ние очакваме хоризонтално споразумение, което да може да се използва при прилагане на същата философия. Изменения 32 и 40 там се казва, Там се говори за а, извършване на тестване, което да става под а, ръководството на органите за надзор на пазара. Ние имаме система, която работи с самодеклариране на спазване на изискванията. Стопанските субекти трябва да са наясно, че в Европа има много продукти, които могат да се пускат на пазара само чрез лична декларация за съвместимостта. Относно превода на декларацията за съвместимост, това ще зависи от продукта, езиковият режим ще бъде този, който обикновено се прилага от държавите членки. Това им дава възможност да поискат документация на техният официален език. 66-то изменение. Това е копия на член 6 и ние считаме, че не е необходим, тъй като вече тези мерки са предвидени в член 6. Имаме също проблем с изключване на оборудването за научно-изследователска и развойна дейност и искаме да изчакаме приключването на разговорите за новата законодателна рамка, преди да взема отношение. Там, където има изключения, трябва да са много конкретни тези изключения. Ако са напълно изключени, това означава, че всяка държава членка може да приема собствени законодателни мерки за това оборудване, след като то е цяло изключено от хармонизираните области. Разбира се, ние оставаме на разположение да работим за улесняването на постигане на междуинституционално споразумение по този, тази директива и очакваме, че в Европейския парламент и в съвета ще можем да постигнем съгласие. Благодаря ви много за предоставената ми възможност. Благодаря за обширния коментар. Давам пак думата на госпожа Вайлер, ако иска да коментира, тъй като имаме и други въпроси в дневния ред. да. Не мога да се сетя за периода, може би администрацията ще го посочи. Искам да се занимая с още две точки. Принципно благодаря на комисията. Вие вече ми казахте веднъж или два пъти всички свои притеснения под някаква форма. Не само аз но и по време на срещите с докладчиците в Сянка ние успяхме да работим заедно. Имам, застъпваме малко по-друго мнение относно регистрационната система. Ако сега го представим така, като че ли това е възможно в друга форма, например само с въвеждане на нов номер на факс, тогава трябва да говорим за това. До сега ми се струва, че това, кое, което предлагахте до момента е една по-скоро устойчива система. Ако искате е, сериозно да улесним тази система, ще трябва да говорим. Сега ви, ние разполагаме с всички предложения за изменения. Трябва да видим как ще ги обединим и къде ще можем да постигнем компромиси, които да не си противоречат. Това е, според мен, много важно по отношение на това регистриране. Аз, разбира се, също мисля, че ако имаме имаме решение за медицинските продукти, че всеки може да прави това, което намери за добре, ще е добре да, да зададем някои правила, за да не отваряме да не отваряме вратата за неща, които не искаме да се случват. Предлагам, въпреки намесата на комисията, не смятам за нужно ние да правим изслушване, господин председател, а да се консултираме, както е планирано по отношение на измененията, по време на тази, и по време на тази среща да говорим още веднъж с комисията и и да вземем предвид и тяхното мнение. Може би администрацията трябва да каже какви са сроковете, защото аз в момента ги нямам пред себе си. Пети юни е крайният срок за внасяне на измененията и след това на 8 или 9 юли ще а, ги обсъдим преди да излезем в а, лятна отпуска. Така че, за да могат да се гласуват някъде през септември. Имаме достатъчно време да преработим измененията. Така че можете да. Така че имате време имате време да дискутирате как тези консултанти напредват с работата. Ще ви оставя на вас и на докладците в сянка да решите какво да направите. Това досие е доста важно и аз по, по време на председателството се ангажирах доста с този проблем и работих сериозно по него. Така става ли? Добре. Приключвам. Им, имаме още малко време, ако някой иска да направи допълнителен коментар. Може, а, момент, трябва да проверя. Малко сме напред с времето. Нека да проверя. А ако всички а, са съгласни, можем да започнем рано. И Имаме обаче срещна координаторите по-късно. Госп... Няма други точки. Госпожо Вайлер, вие сте съгласна, така че продължаваме. Сега преминаваме до две становища. които а, разработваме за Комисията по околна среда за инвитро медицинските а, изделия и за медицинските изделия. Инвитро диагностични медицински изделия и медицински изделия. Доста е сложна темата. И така. Мисис Парванова е, обаче тя няма да се връща. Едо... Е, мисля, че. Е, Чакайте да погледна аз за госпожа Де Фокс, за да видим, за да видим с какво ще. Дали тя дали е тук. Междувременно ще чуем от доклад от госпожа Бера и госпожа Люкрание. Имаме до... Давам думата на госпожа Лагри. Благодаря, господин председател. Докладчикът ни е госпожа Нора Берен. Няма възможност да присъства днес на заседанието поради други ангажименти. Е, и желая да, да се извини пред колегите, които присъстват. Но тя се запозна с множеството предложения за изменения, които бяха представени и иска от нейно име да ви, преда, да ви предам следното послание, което отправя с удоволствие. Докладчикът иска да благодари на всички колеги, които работиха по текста. Повечето от измененията, които бяха представени, са уместни, така че няма да има особени трудности да работим заедно за постигане на сближаване на позициите и за постигането на компромис при необходимостта. Госпожа Бера също иска да направи някои бележки по някои от предложенията, които според нея могат да бъдат проблемни или пък се нуждаят от адаптация. Относно медицинските изделия. Що се отнася до приложното поле, докладчикът се отказва от дефинирането на естетическите аспекти, свързани с козметиката. Иска обаче да прецизира някои въпроси, за да се обхванат външни агенти, например липолиза и иска да помоли за подкрепа Относно дефинициите, колегата Шваб е направил предложение за изменение за дефиниране на понятието сигурността. 51 изменение. Липсата на неприемлив риск, цитирам. За госпожа Бера е трудно да се включи дефиниция по една толкова чувствителна а, тема. Относно изискванията за сигурност, съгласно новата законодателна рамка, определят как трябва да се гарантира сигурността, така че всичко е добре адаптирано. Докладчикът ни счита, че трябва да се говори за ефикасност в кавички, както се предлага от госпожа Парванова в изменение 52, тъй като това не е дефинирано предварително или че такава дефиниция изглежда трудна за изготвяне. Например, как да се направи такова определение за инвалидните колички и някои други изделия. Госпожа Бера, както е казано ме преди, приема казаното от господин Campus за дефиниране на а, доброто действие. Това е включено в текста, но тук според нея трябва да се внесат а, пояснения. Относно задълженията на операторите, госпожа Бера по... се спира на изменението на 115. Там а, се предвиждат възможности, а, така както са заложени в новата законодателна рамка, отговорността на производителите и на дистрибуторите. Докладчикът не счита, че трябва да се поставя под въпрос отговорността на всеки от факторите. И в този текст могат да се включат някои изисквания към фармацевтите, но тя предпочита комисията да направи нужната адаптация при необходимо за конкретни професии. Относно член 7 в регламента, предвидената карта, тя иска да се е, изключат е, някои имплантируеми изделия, но тя иска да разбере каква е, е мнението на комисията по отношение на аксесуари, свързани с ортопедични изделия. Изменение 124, тук е предвидено задължение и комисията трябва да види какво ще бъде последствието от прилагането му. Освен това, се счита от докладчика, че не трябва да се включва в картата ненужна информация. Относно езика за ползване, декларацията за съвместимост, изменение 128 и 129, тук е ясно мнението на докладчика. Всеки трябва да може да се запознае с информацията на родния си език. Относно нотифицираните органи, както предлага колегата Фокс, докладчикът и цяло подкрепя предложението на Европейската комисия да се включи да се включат нотифицираните органи. Важно е държавите членки да могат да успорват нотификация и комисията да може да даде своето становище и да суспендира действието на нотификацията при нужда. Ако един нотифициран орган не действа добре, това засяга пряко здравето на пациентите. На следващо място процедурата за оценка на съответствието при отчитане на риска. Колегата Шваб предлага да се концентрират усилията върху одита и контрола на нотифицираните органи. Този подход, според докладчика, не отговаря на истинските потребности и комисията споделя това мнението, да се предвиди различна рамка за новаторските подходи. Докладчика счита, че очаква да работи съвместно с останалите, за да постигне реалистично реалистичен резултат, който да е приемлив и допринася за подобряване на системата в дългосрочен план, чрез хармонизиране на системата, без да се обременяват излишно производителите. Относно препоръките и основите, които да се отчитат при оценката от европейските експерти, да се насърчат нотифицираните органи, производителите, компетентните органи, да създадат такива насоки, за да има сближаване на практиката в рамките на Европейския съюз. За новаторските изделия докладчикът счита, че трябва да има обща оценка. Не е необходимо само да се говори за пейсмейкър или някои други изделия, които са включени в насоките. Става дума и за други изделия за, сърде, за сърцето, активни кардиоимпланти без сонди или други новаторски импланти. Независимо от компетенциите на нотифицираните организми и производителите, е необходимо да се направи оценка от независим орган, трябва да има обмен на информация за новаторските изделия. Съгласно докладчика е необходимо да има а, повече експертна консултация относно прозрачността за клиничните изпитания. Господин Декампус представи много изменения, свързан с достъпа на гражданите до системата. Колегата Бере е съгласна да има повече прозрачност, но иска да се избегне публикуването на сурови и необработени данни. Трябва да сме внимателни в това отношение. Тя счита, че предложението на комисията е правилно, защото позволява да се определя за всеки отделен случай каква информация да бъде предоставена. Комисията определя какъв достъп да бъде предоставен. Що се отнася до останалото, докладчикът е съгласен да бъде предоставена максимална информация на държавите членки на комисията. Относно консултациите с етичната комисия, Докладчикът е, би искала да не се отдалечаваме прекомерно от това, което беше прието неодавна е, с е, регламента за клиничните изпитания. Относно правилата за класификация, колегата Шваб направи предложение да се изключат някои продукти, най-вече някои хирургически изделия от група 3. Докладчикът по принцип не е против, но иска да разбере какво е мнението на комисията, за да не бъдат декласирани рискови изделия. И в заключение има доста изменения, свързани с делегираните актове. Тук трябва да се разглеждат нещата за всеки отделен случай конкретно. Най-добре е да се прилага в максимална степен обичайната законодателна процедура, да се прилага комитологията при необходимостта. Тя няма по принцип проблем с това, но иска да разбере какви са мненията на юридическата служба. Както казах в началото, за останалото докладчикът а, а, счита, че направените предложения от колегите са основателни. Предложенията на Парванова а, и Декампус също се приемат като адаптирани за граничните продукти. Предложението на госпожа Парванова да се използва многодисциплинарна група от експерти е правилно, но трябва да се види мнението на комисията. И в заключение, относно инвитро диагностичните медицински изделия. Що се отнася до дерогацията от клас D, инхаус продукти, счита се, че трябва да се намери компромис с господин Фокс. Госпожа Мпера иска да припомни, че има доста различно прилагане по клас D, така наречените e-house продукти. Те не дават същите резултати, когато се извършват прегледи за диагностика. И трябва да се сложат някакви лимити. Да не се разработват такива разпоредби без никакъв контрол. Има изменения в тази посока, но се търси намирането на баланс, за да се гарантира максимална сигурност. И в заключение, още веднъж, докладчикът благодари на всички, които участват в разискванията, които предлагат изменения. Тя е, е уверена, че конструктивно ще се стигне до добро решение. Иска да благодари на всички докладчици в Сянка и тя е на разположение да отговори на въпроси, които докладчиците в сянка или други биха могли да имат или за да предостави допълнителна информация, ако такава е необходима. Благодаря. Председателят, благодаря ви за много подробното и ясно изложение от името на госпожа Бер. Сега ще изслушаме докладчиците в сянка. Професор Корея Декампус, имате думата. Благодаря, господин председател. Разбира се, искам и се да поздравя нашата колега Нора Бера, да й благодаря за извършената от нея работа и за проявената ангажираност във връзка и с двете предложения. Госпожа Бера свърши чудесна работа и по двата проекто текста. В момента сме на етап допълване и усъвършенстване на текстовете. Не мисля, че ще ни е трудно да постигнем една хармонизирана и уеднаквена редакция. Целта ни, най-вече тук в нашата комисия, е да въведем по-строги изисквания за контрол върху европейския пазар с оглед увеличаване на нивото на защита на потребителите. Това е основната ни цел. Ето защо подкрепяме всички предложения, които визират даването на по-широки правомощия на нотифицирания орган. Трябва да разгледаме и въпроса за по-строги изисквания за клиничните изпитвания, извършвани от лечебните заведения. Необходимо е също така да се укрепи ролята на нотифицираните органи спрямо производителите, така че те да имат възможност да извършват внезапни проверки. Има и изменения, в които се предлага по-строг контрол върху нотифицираните органи, както и по-съвършен механизъм за координация и съдействие взаимодействие, извинете, между компетентните национални органи. Важно е да се извършват съвместни проверки, в които да участват повече от един компетентен орган. Така ще се въведат по-строги условия за достъп до пазара, ще се разпространяват и добри практики. Два основни, според мен, аспекта са увеличаването на прозрачността и качеството на клиничните изпитвания, както и въвеждането на по-строги условия за контрола върху изделията, които предстои да бъдат пуснати на пазара. Ensaios clínicos duplamente cegos, é impossível fazer eh, esse tipo de ensaios nestes materiais, tal como muitas vezes case control studies não são naturalmente possível. A introdução do dispositivo único de identificação e a base Процесът на идентификация, основаващ се на централна база данни. Историческият регистър е много важен Съгласен съм с докладчика. Изискванията за клинични изпитвания преди пускането на пазара не бяха достатъчно ясни, не бяха и със задължителен характер до момента. Затова съм внесъл изменения, в които предлагам повече прозрачност и по-добро качество на тези изпитвания участието на независими изследователски организации, на независими експерти е от особено голямо значение с оглед на надежността на клиничните данни и въвеждането на по-ефективен механизъм за упражняване на контрол. Докладчикът приема предложението за контрол, но според нея трябва да има филтър, който да се прилага от комисията. Ние поставяме малко по-строги изисквания, но мисля, че в крайна сметка ще можем да постигнем споразумение. Когато съществува заплаха за общественото здраве, ще има възможност за ранно предупреждение по отношение на потенциални рискови групи или на по-уязвими лица. За тази цел трябва да има лесно достъпен исторически регистър, кога... защото тогава винаги, когато някой се усъмни, може да подаде нотификация и ще има възможност за извършването на ранна диагностика. Надявам се, че колегите ще ме подкрепят с готовност. Ще разговарям с вас. Ще трябва да досъвършенстваме предложението на комисията. Това е в интерес както на отрасъла, така и на пациентите. Председателят, благодаря. Няма представител на либералите, но сред нас е господин Фокс безпротоколно следи разискванията. Ще му дам думата. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че малко закъснях. Това са проблемите, които проистичат от работата в повече от една комисия. Председателят, ние така или иначе започнахме по-рано. Господин Фокс, благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка за сътрудничеството по този текст. Първо ще се спра върху измененията. Подкрепям онези, които са за обикновената законодателна процедура, а не за делегираните актове. Подкрепям и измененията, които вменяват изпълнителни правомощия на комисията по силата на делегирани актове. Подкрепям измененията и на господин Шваб. Радвам се, че и двамата сме за централизиран орган. Господин Шваб отива и една стъпка по-напред като набляга на ролята на координационната група за медицинските изделия по отношение на нотифицираните органи и контрола върху тях. В моите изменения се обявявам против това решенията на тази група да са с задължителен характер. Може да се използва прозрачността като възможност за въздействие, като правомощията си останат на национално равнище, а не се прехвърлят на ниво Европейски съюз. Както казах миналия път, мисля, че подходът на комисията ще доведе до забавяне и допълнителни разходи, като към момента няма доказателства за допълнителни ползи за потребителите. Има и още три изменения във връзка с които съм загрижен. Изменение 102. В него се предлага регламентиране на ефикасността на изделията на ниво Европейски съюз но мисля, че ефикасността трябва да се регламентира на национално равнище, тъй като държавите членки имат различни системи на здравеопазване и различни ценности. Изменения 145 и 151 се обявяват за превръщането на дъщерните дружества в нотифицирани органи. Но не виждам основание за това. Нотифицираните органи отговарят за работата на своите подразделения, а компетентните органи от своя страна извършват одит на нотифицираните органи. Ще се спра накратко върху инвитро диагностичните медицински изделия. Смятам, че Изключението за изделията за вътрешно ползване трябва да се предвиди за всички класове на риска. Предложената от комисията разпоредба ще окаже много неблагоприятно въздействие върху много важни диагностични услуги. Националните компетентни органи трябва да могат да въведат подходящи механизми, с които да се гарантира безопасността на изделията за вътрешна употреба. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин председател. Госпожа Хайнен също иска да вземе отношение, затова и давам думата. Благодаря. Първо, е, имам много под, текстов подход към а, това, което чух от а, докладчиците в Сянка. Може би ще погледнете на това като незначителен въпрос, ако а, гледате приложното поле, но ако гледам от, от а, човешката перспектива, проблемът е сериозен. Ко... Говоря за изделия, които заменят части от човешкото тяло, като имплантите. Днес по подобни изделия, подобни изделия за замяна са често разпространени. ако отидете при лекар или в болница, който предлага такъв продукт от друг производител, ще трябва вземете и двете части и те да бъдат извадени, защото едната част на един производител не пасва към спецификациите на другия производител. Както можете да си представите, това е, е, причинява голямо страдание, на, особено на по-възрастни хора. Разбира се, това е свързано с нараняване, е, влушава възможностите за възстановяване, това същото е това е същото като зарядните устройства, устройства на мобилните телефони, но според мен е много по-важно. Затова трябва да се замислим какви трябва да бъдат спецификациите на подобни части. Така, може би трябва да се приемат изменения във връзка с този проблем. Сега говорим обаче за медицински изделия, а това са медицински изделия. какъв трябва да бъде стандартът, каква стандартизация трябва да бъде приложена в бъдеще. Надявам се, надявам се, че ще ме разберете и моля за вашата подкрепа по този въпрос. Благодаря. Може би от инженерна гледна точка ще има трудности, за да може стара част да пасне към по-нова част. Вероятно ще има такива затруднения от общо естество, но технологиите се развиват толкова бързо, материалите се подобряват. Сега вече има хора, които носят такива заместващи изделия от дълго време. Но тук преминаваме към съвсем друга тема, друга медицинска област. Така че това е много важна точка. Дали е, някой друг иска да се изкаже? Не, тогава давам думата на комисията да говори по този въпрос. Благодаря, господин председател. Днес научихме много. Днес бяхме в комитета по околна среда, после по комитета по заетост. Имаме проблеми с някои от измененията, най-вече по отношение на авторизацията. Едно нещо е ясно. Ние искаме да намерим решение как да, как да действаме, когато се налага засилване на авторизацията, да, за достигане на най-високо ниво на сигурност за пациентите. Искам да споделя с вас, че ние искаме да се занимаем с техническите аспекти, как да подобрим е, сигурността, без да нарушим баланса в нашите изменения. Също стана ясно, че по отношение на оценката на въздействието не се налага други анализи и как е, да засилим критериите за нотифициращите органи. В тази насока можем да направим още и смятам, че това служи за целите на предложението и на уроците, които научихме напоследък относно сигурността на медицинските изделия. Броят на изделията, на измененията, извинете, които госпожа Бера представи пред тази комисия, ще донесат ползи и мисля, че те са стъпка в правилната посока. Например, измененията за клиничните изпитвания, кои, което ще доведе до промени в главите за клиничните изпитвания и проучвания. Това, което правим тук с, клинични, с измененията за клиничните изпитвания, както и правилото за конфиденциалност. Кое, този въпрос също беше засегнат от почитаемите членове на комисията. В същото време има и други въпроси, които са много по-сложни. Например, това, което проистече от днешната дискасия и от а, дисциплинарната група от експерти. Ще бъде някои изменения ще бъдат трудно приложими и ще трябва да се намери правилният баланс. Не на последно място, нещо, което не беше посочено от представителя на госпожа Бера. По отношение на класна сигурност Д. Мисля, че там виждаме ползата, когато става въпрос за това изключение, но трябва да се вземат предвид някои неща в това изменение но като цяло комисията иска да благодари за бързината, с която този документ беше обработен. Той беше от най-висок приоритет и ние наистина се надяваме, че е, ще успеем да го превърнем в законодателен акт. Вие всичко, всички говорим за конкурентоспособността на тази индустрия, за ценностите, които допринася за Обединена Европа. И е, сме готови да подпомогнем на е, институциите преди да, да гласувате за правилното обработване на измененията. Благодаря ви. Госпожа Текри, може би искам да благодаря на комисията и на всички, които се занимаваха с тези доклади. зависим също и от графика на Комисията по околна среда. На 17 юни ще обсъждаме компромисните изменения. На 18 юни ще гласуваме в комисията и а на 10 юли ще бъде гласуването а, в комисията по околна среда, поне аз така разбрах. Госп... Госпожа Бера ще се срещне с докладчиците, за да обсъди това. И така, дами и господа, с това приключваме задачите за този следобед. Мисля, че до 5.15, когато е заседанието на, ко... на координаторите, това слага край на формалната а, среща на нашата комисия днес. Напомням на членовете, че пълният състав на комисията ще се срещне утре след обед за обмяна на мнение от 9 до 10 с госпожа комисар Нели Круз. В 10 часа ще е гласуването за по-голямата част от предложенията. Е, е, директивата за тютюневите изделия, след това за подвеждащи практики, така че утре имаме много напрегната програма и може ли вече имаме нюзлетър, Може би в вашите почтенски кутии вече е пуснат екземпляр от него, но може да ви бъде изпратено и копия по имейла. Той е, препоръчва ви да го прочетете, тъй като в него има ценна информация. Благодаря ви за работата през този следобед и очаквам да ви видя утре. Заседанието се закрива.